винаги съм се старал да остана верен на тази клетва и на полските граждани. Това за мен синтезира най-ясно какви хора ние днес защитаваме. Хора, които отстояват демокрацията, които се борят за нея всекидневно. Съдиите, прокурорите и адвокатите са част от тази тристранна система, която гарантира върховенството на закона. Когато защитаваме тях, ние защитаваме разделението на властите и оттам самата демокрация. В Полша виждаме една организирана кампания – срещу самата същина на демокрацията, както е, посочи и комисията. Тя следи отблизо действията. Европейските институции предприемат действия, за да защитят е, върховенството на закона, но аз смятам, че процедурата по член 7 е, е твърде закъсняла, твърде тромлава и, и липсва необходимата гъвкавост. Предпочитам един по-комплексен подход. Надявам се новия механизъм, който се обсъжда, да бъде съчетан с бюджетни мерки и възможности гражданското общество да работи активно в този процес. Искрено се надявам, че хърватското председателство ще застане смело на страната на върховенството на закона. Каквото и да стане, парламентът ще продължи е, да бъде защитник на върховенството на закона и човешките права. Благодаря. Благодаря, господин Як Мадисон. Благодаря, господин председател е, ще направя изказването си на е, Естония. Първо, е, пожелавам много сили на полските ни колеги. Е, Пожелавам ви да се справите. Вие цитирахте в клетвата на полския съдия се. Аз мисля, че тази клетва е положена по време на съветското влияние. В противен случай по новото законодателство не може да бъде уволним, т.е. да бъде уволнен. Научете историята. Жалко е да не знаете. И още нещо нещо. 43% от полските избиратели само преди 3 месеца подкрепиха полската консервативна партия. Те имат силен мандат за реформи. И като ще говорим за върховенство на закона, а, а, ако говорим за тези въпроси, говорихме за Втората световна война и се чуха много гласове в подкрепа на армията спасители на света. Можете ли да а, хва, възхваляваме един режим, изтребил 20 000 полски офицери при Катин. Това ли е режима, а, който подкрепяте? Господин Мадисън, има синя карта към вас. Ще приемете ли отговор? Да. въпроса от синята карта. Искам да попитам колегата трябваше, може би, да изчакате следващата точка, като говорим за а, а, господин премиера Бабиш. Той е, е член на... Бив, е, е работил с тайните служби. Проблемите на Полша и Унгария не са много различни бихте могли да направите същото изказване и последващата точка. Господин Марисън, за жалост не ми стигна време. Ще се опитам да, да разширя времето си за изказване с синя карта или в спонтанните изказвания. Сега госпожа Зидло. Шидло, извинявайте. Господин председател, госпожо комисар, съдилищата в Полша са свободни и независими. Полша защитава върховенството на закона и съдиите могат да протестират без никой да ги спира. Всеки, който твърди обратното, лъже. Когато полските депутати е, знаят това, знаят го и съдиите, които са тук. Ние отпразнувахме годишнината от проведения дебат на 19 януари 2016 година. И аз си спомням тогава, че представлявах е, Полша по време на дебата именно в тази зала – по това време говорихме за положението в Полша, за реформите и всичко, което е необходимо да бъде направено. И също нашето правителство има намерение да извърши. Изминаха 4 години. Ние успяхме да изпълним реформи както в социалната област, така и в други и полските граждани ни гласуваха доверие за още един мандат да сформираме правителство и да продължим с реформите. През изминалите 4 години постигнахме доста. Полските граждани очакват от нас да осъществим всички обещани реформи, включително и реформирането на съдебната власт, която трябва да служи на хората – а не да се възползва само от привилегиите, които са дължими на ограничен брой хора. В много случаи полските правителства и аз самия в тази зала разяснявахме защо е нужно да се реформира съдебната власт. Всъщност тази власт не се е реформирала в преходните години. Тя е един остатък от комунистическата държава. Комисията е наясно с това и вие го знаете. Тук в Европейския парламент. Именно по тази причина ние решихме да реформираме съда в в съответствие с Полската конституция и съобразно европейското право и в съответствие с волята на полските граждани. Винаги сме готови да проведем диалог и винаги сме готови да разясняваме нещата. Но за да има диалог, трябва да има двама души готови на това. А на мен ми се струва, че комисия... Колешке, благодаря ви. Председателят прекъсва изказването Проди изтичане на регламентираното време. А, и... Припомням правилата на на, на дебата, е, дадени от пред е, колегата, който председател също преди е, мен. Е, по едно и по една синя карта и е, не даваме синя карта на участници в дебата. Сега ще помоля господин Сикорски да зададе въпроса си.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 премьер-министърка говори, че всичко останало в Полша е конституционно. Не можем да знаем дали е така, защото госпожа Шидло а, нареди да не бъдат публикувани решенията на Конституционния съд. И от тук тръгнаха нарушенията, включително и върховенство на закона в а, а, Ма Полша, разбира се, тя е безпристрастна, тя е абсолютно обективна по въпроса, защото по отношение на нея вече бяха проведени 26 изслушвания господин Себастиан К. Та толкова по въпроса за нарушението на Конституцията. Обръщам ви внимание, че синя карта предполага не реплика, а въпрос. Извинявайте, следващия ни изказваше се е господин Константинус Арванитис бих ви дал право на отговор, но това не беше въпрос, каза господин председател. Не, не, не беше въпрос, но господин Сикорски е, заяви, че трябва да бъде изправена пред съд. Няма съдебно производство по отношение на мен. Господин Сикорски, вие сте измамник и не, сте недостоен да представлявате полския народ. Уважаема колежке, много ще ви, много бих внимавал с подобни изказвания ако обвинявате някого в нещо, а, нали, всъщност за това водим този дебат за върховенството на закона в Полша. И госпожа еврокомисарят ясно заяви това в началото. Сега господин Халицки. Е, Благодаря, господин председател. Аз съм грък. Т.е. това е господин е, Арванитис. Нашата политическа група го е доста сдържана по отношение вмешателството на Европейския съюз държавите членки. Гърция доста се изпати от това, но аз в този в случая на Полша съм съгласен да се изготви закон не само за съдебната система, но и за всички основни права, които в момента са в криза. Това от самото начало бе и позицията на моята политическа група и всички от този скеп спектър. В Полша наблюдаваме подценяване и поставяне под заплаха на съдебната власт. Това проличава и от решенията и поведението спрямо решенията по преюдициален въпрос на полските решения. За това съдиите тръгват на улицата. Ние сме за свобода на събранията и издружаването, независимо независима съдебната а, власт за подпомагане на хората в нужда. Ние искаме Европа на такива ценности, а не на мракобесие и а, давление. Извинявам се, казва председателя, поради синята карта продължих по изказването на следващите, полити... следващите изказвани. Сега вече господин Халицки за една минута, след като изслушахме политическите групи. В демокрации суверенен... Госпожо Шидло, в една демокрация значение има законът. Конституциите трябва да се спазват – Нито една управляваща партия няма право да нарушава закона. Тук говорим не за Полша, говорим за върховенството на закона, така както се разбира в Европейския съюз. Не могат да се налагат наказат, е, наказания в дисциплинарни производства на съдии, просто защото те са приложили закона и го спазват. Благодаря на комисията за предприятите мерки. Като ръководител на полската делегация в НП твърдо заявявам, ние сме за резолюцията за открепване на Европейския съюз. Няма свобода без върховенство на закона. Ще приемете ли синя карта от господин Яки? Не, господин Яки е включен в списъка за изказване и вие бяхте колега в списъка за изказващите се. Така че продължаваме с госпожа Силвия Спурек. Уважаеми господин председател, скъпи колеги, всъщност в Полша има един безкрайен празник на увеличаване на съдебната власт. От дълги години работя в областта на правата на човека. А, руши се Конституционния съд, също така Висшия съдебен съвет и правилата за назначаване на съди. А сега се предлага един закон, който ще ограничи независимостта на съдиите още повече. И всички тези промени са в пряко нарушение на върховенството на закона. Със съжаление мога да кажа, че това, което се прави против гражданското общество, протестите на съдиите и налагането на член 7 са недостатъчни. Именно по тази причина са нужни допълнителни стъпки. Важно е да спре действието на, на дисциплинарния състав на Върховния съд и да се спазят изискванията на върховенството на закона и да бъдат обвържени те с средствата от европейските фондове. Благодаря, госпожа София Интфелд. Uh, благодаря, господин председател. Първо, благодаря на Европейската комисия за решителното действие, но в на адреса на полските колеги от ЕКАРЕ. Вие оправдаваште вашето поведение а, спрямо съдебната власт, цитирайки комунистически източници. Говорите за преди 30 години, път доста от съдиите са много млади доклади, но е, е, в вашата група, както например е, на съответната холандска партия, използва същия наратив, за да напада нашата независима съдебна власт. Друго ми прави впечатление. Вие се действате против интереса на полския народ. Те са най-убедените проевропейци в целия Европейски съюз, но като като не признавате в съда на Европейския съюз решенията на парламента, решенията на комисията, договора, ние говорим за какво по-лексит ли имаме тук. Хората, какво излагахте ли ги, за да гласуват за вас? Моля ви, обърнете се към европейските ценности и доведе, бъдете с полския народ наистина в сърцето на Европейския съюз. Госпожо Тфелт, ще приемете ли синя карта от госпожа Салевска? Да, съгласна ли сте? Госпожо Салевска, да. Благодаря много, господин председател уважаема колежка, вие говорите за неща, от които нямате хабер. Дайте ни пример за акция за чистка сред съдиите. Посочете примери за накърняване на европейските ценности. Поляците обичат Европейския съюз, но искат и съдебна реформа. Но моля, посочете пример, господин председател. Не е необходимо да цитирате заглавия от вестници, а да отиде истинската госпожа Антфел, драга колежка няма нужда да, да, да ме да се цитира, да цитирате мен. Чуйте полските съдии, които седят в а, а, галерията. Ако не слушате тях, Чуйте независимото мнение на Съда на Европейския съюз. Ако не признавате Съда на Европейския съюз, не можете да бъдете член на Европейския съюз. Председателят, благодаря много, госпожа Стрикт Тинеке. Благодаря, господин председател. От над 20 държави членки миналата седмица се събраха съди във Варшава, за да изразят подкрепа и солидарност с, с своите колеги. Те бяха подкрепени от многобройни полски граждани. Налага се привременна мярка върху Полския върховен съд, за да се спре дейността на дисциплинарния състав. Това е една от многобройните прояви на нарушаване на върховенството на закона. И пред всичко това нашите държавни и правителствени ръководители мълчат. Няма изслушвания, няма позиции, няма изявления. Съветът може да предприеме тези мерки дори и без единодушно решение. Въпросът ми е към съвета и държавите членки е много прост. Докъде трябва да стигне полското правителство, преди вие да се задействате и активно да отстоявате нашите европейски ценности. Благодаря. Except... Благодаря. Ще приемете ли синя карта? Да. Заповядайте. Uh, 277 е мястото, от което ще се зададе въпроса. Много благодаря, госпожи и господа. Не искам да смятате, че има вътрешно полска война. Затова аз не се обръщам към а, моите сънародници от НП. Обръщам се обаче към другите. Къде бяхте вие? Вие които трябваше да се намесите, когато тайните служби проникнаха в медиите. По това време вие къде бяхте? Още веднъж подчертавам. Тук сме се събрали за да чуем изказванията на съвета и комисията за текущите изслушвания по член 7, параграф 1 от 10. Това е темата на нашия дебат, възоснова на доклад на комисията. И тази основа разкрива факти, които ние тук обсъждаме. За това давам думата за отговор на въпроса, поставен от колегата. И след това продължаваме дебата. Благодаря, господин председател. Не мога да отговоря на този въпрос, защото е абсолютно произволен. Това, което обсъждаме тук, е заплахата върху върховенството на закона в Полша, а една реална демокрация признава разделението на властите баланса и корективите, които зачитат не само мненията на мнозинството, но и на малцинствата и на всеки в, в страната. Всеки е под заплаха. Надявам се, че поляците и особено полските политици ще разгледат фактите и ще разгледат а, върховенството на закона и правилата на Европейския съюз, за да видят къде са им недостатъците. Следващият оратор Максимилиан Крал. Президент, Yeah. Скъпи колеги, аз съм практикуващ адвокат в Германия. И разбира се, че Министерството на правосъдието избира съдиите. А, но а, свободата на съдебната система означава свобода на решението във всеки отделен случай, а, но не означава съдиите да избират сами кой да бъде съдия, какъв да бъде вътрешният ред на съдилищата. Това е особеност на Полша, че магистратите от своята среда, от своите колеги избират своя председател и своите колеги. А това, тази възможност сега е премахната. Разделяне на властите означава, че съдиите се придържат към закона, но не означава, че те се избират сами или се контролират сами. Това е разликата. И за това съм доста впечатлен как в името на разделянето на властите е, се пледира за това е, всичко да бъде в рамките на една и съща власт. Така че подкрепям моите полски колеги. Председателят. В едно и също време е, получавам въпроси с синя карта и не мога да отговоря на всички едновременно. Не знам каква е поредността и за това моля ви да използвате нашата електронна система, за да знаем кой е задал пръв въпроса и също така да знаем кой иска да зададе въпрос, за да въведем малко ред в този разгорещен дебат. Следващият ни оратор е госпожа Вишнецка. Благодаря ви, господин председател. Комисар Юрова каза, че насърчава полските органи да обърнат внимание на промените в съдебната система. Уважаеми господин комисар, нека ви кажа, че Европейският съюз не е съюз на някакви съветски републики. Ние бихме искали да имаме обща мисия наистина, но всички ние сме отделни държави и имаме своите правомощия. Полша е горда, демократична, свободна страна. Ние не желаем доброто име на Полша да бъде петнено в Европейския парламент – защо се случва това? Защото опозицията в Полша иска да опетни нашето име в чужбина. Но това е само пример за дезинформация, която вреди на собствената ни страна. Ето в този парламент имаме представени най-различни държави и партии, но нито една от тях не се държи толкова лошо, колкото тъй наречената гражданска платформа. Дами и господа, вие сами трябва да видите, да опипате почвата, тъй да се каже, и да решите докъде ще стигнете с правомощията на държавите членки. Но как ще обясните на полските граждани, че искате да обвържете европейските фондове с върховенството на закона. Приемате ли синя карта? Да. От госпожа Лукашевска. Wymagacie е конкретно, вензях, ja задач zadać питание. pytanie. ми всказа. Вие а, искате постоянно да ви представяме конкретни факти, но нека сега аз да ви попитам. Покажете ни конкретни разпоредби в законодателството, в тъй наречената реформа на съдебната власт, която ще подобри съдебната система в Полша. Разпоредба, която подобрява съдебната система. Така че а, да се зачитат а, разделението на властите и интересите на поляците. Ако можете да четете и да разбирате това, което четете, няма да задавате такъв въпрос. Нека да ви уверя, госпожо, че всички наши изменения имат за цел да подобрят съдебната система в Полша. Полската съдебна система доста пъти е била а, опресивна спрямо обикновените граждани. Налагаше се да се внесат промени и се приеха законодателни текстове в различни парламентарни мандати. Трябваше да реформираме съдебната система. Благодаря. Става дума за държава, в която има зони свободни от ЛГБТИ, криминализиране на сексуалното образование, посягане на правата на човека и това се случва в държава членка на Европейския съюз. Ние трябва да сме много взискателни, така че полското правителство да се съобрази с хартата на Европейския съюз – не може да понасяме дискурса на крайната десница в тази зала. Не може нейното присъствие да се нормализира, защото тя само разпространява расистски политики на крепостта Европа. Не може да се криминализира антифашистката борба. И ние няма как да бъдем съучастници на един толкова тъмен етап. Нека възстановим Европа на антифашизма. Благодаря колегата Гонсалес Понс. Аз съм а, а, трогнат от марша на полските съди миналата събота. Искаме да а, помолим полското правителство да зачита полската конституция, защото тя е европейска. Да зачитат европейски, да, е, полските съдии, които са и европейски съди, Да зачитат съдебната система на Полша, която принадлежи също на европейската система. Същото нещо изискваме от всяка една държава. Няма значение дали е на изток, на запад, на север или на юг. Ние защитаваме правата на поляците да имат независима правосъдна система, в която вярват. Ние не атакуваме правителството на Полша, а защитаваме поляците, защото трябва да избираме между а, това правителство и поляците. Вярвайте ми, а, знаем на коя страна да застанем. И накрая към колегите от ЕКАРЕ. Искрено, наистина ли осъзнавате колко вашето правителство вреди на собствената ви държава? Колега Понс, приемате ли въпроса синя карта от господин Чернецки? Заповядайте, господин Чернецки. Благодаря. Искам да кажа, че полските граждани, които споменахте, благодаря ви за това. Вече 6 пъти ни помогнаха да спечелим изборите, така че благодаря ви за загрижеността. Сега говорим за Европейския съюз. Това е важно за нас. Ние сме държава членка на Европейския съюз. Но как ще коментирате факта, че вашата държава отхвърли постановлението на Европейския съд в случая с каталунските евродепутати? Колегата Понс. Ще кажа две думи на английски и на испански. А, на английски вие лъжете. Испански върховен съд прие постановлението на Съда на Европейския съюз. Така че Върховният съд на Испания се а, придържа към закона, така че вие просто сте лъжец. Следващият оратор е Катерина Барли, заместник-председател. Много благодаря. Вчера Европейската комисия подаде молба към съда да се прекъсне изпълнението на постановлението на Върховния съд. Днес в Сената това се обсъжда. Партията ПИС, между прочим, загуби мнозинството си и председателят на Сената е жертва на клеветническа кампания. Хиляди юристи излязох през последните дни на улицата. Смели хора. Съди и прокурори са при нас. Ако съм разбрала госпожа Шитле правилно, няма да има последици за съдиите, които дойдоха да говорят с нас. Разчитам на нейната дума. И а, искам да попитам какво ще кажете на всички съдии, които и сега са потърпевши а, заради желанието си да прилагат европейското право. Това е драматична намеса в европейското право, когато на съдиите им се забранява да прилагат европейското право? И защо, например, сте номинирали за Върховния съд Станислав Пьотрович, който като прокурор по времето на комунизма е преследвал и накомислещи, ако искате да изчистите съдебната система. Господин Яки. Благодаря, господин председател. Ами, щом нашия режим е толкова лош, понеже не подкрепя достатъчно, какво да кажем за вашия режим, щом е получил толкова подкрепа? Нека да се върнем обаче на въпроса. Много е характерно, че вие продължавате да говорите в а, общ план тази вечер. Никой не казва конкретно как а, избора на съдиите е политизиран в Полша, защото ако наистина давахте конкретика, може да се зададат допълнителни въпроси към комисар Юрова. Как се избират съдии в Чешката република, например? Ако минем на конкретиката, аз съм доволен, че взе думата и депутат от Германия. Знаете ли, че в Полша съдиите избират други съдии и как се избират, например, съдиите в Германия? Съвсем наскоро парламентарно изменение от Бундестага назначи съдия. А вие се осмелявате да не говорите за политизиране на избора на съдии при нас, а не казвате нищо за Германия. Като става дума за свободата на словото, нека да поговорим за френските адвокати и юристи, които са били насилствено а, премахнати от апелативния съд на Франция. По една или друга причина Полша е препятствие пред а, Европейския съюз, защото а, някакси не се а, съобразяваме с всички мигранти, които искате да ни наложите. Ние сме суверена държава и това е проблем за вас. От името на комисията имаме въпрос от госпожа Доналд Ана. Приемате ли? Uh, Благодаря ви, господин Яки. Знам, че вие можете много да говорите за приятелски назначения, но да се върнем на Полша. Знаете, че полските съди представиха днес в НП промените в съдебната система на Полша. Европейския съд също потвърждава тези промени. Искам да попитам дали е спазен процесуалния ред. Нима ще продължите да защитавате своите приятели и да пренебрегвате решенията на съда. Благодаря ви. Вие Говорите за нарушаване на закона, но не казвате нищо конкретно. Колегата от Испания ви обвини и каза, че сте лъжци. Искам да попитам кога вие е, ще е, предприемете мерки. Господин Ленърс. Следващия оратор от НП е господин Ленаерс. Благодаря, господин председател. Това, което видяхме в събота във Варшава, беше удивително. Много държави, подкрепящи полските си колеги. Това показва колко е сериозно положението да се налага да се действа срещу независимостта на съдебната власт в Полша. Основата на една система е независимостта на съдиите. обществото не заслужава това. Европейския съюз и държавите членки могат да функционират единствено възоснова на взаимното доверие. Ако погледнем подхода на комисията, ще продължим да защитаваме върховенството на закона в Полша и независимостта на правосъдната система, защото това е в сърцевината. Благодаря. Сега СИПЕЛ, има думата. Благодаря. Демокрацията в Полша е в опасност. Парламентът, въпреки протестите, прие закон за още повече дисциплинарни мерки срещу съдиите в Полша. Те могат да бъдат уволнени или наказани, ако се произнесат против решението на някой колега. Това е намордник. През последните години сме водили няколко такива дебата. И се чувствам малко като в а, а, филм, в който се повтарят едни и същи сцени. А, не с заплахи не може да се постигне нищо. Колко още комисията ще се задоволява с производство за нарушаване на основните договори или с писма. Нека да защитим по-успешно демократичната Европа с върховенство на закона, докато още имаме време. Следващият оратор, колегата Фитчаро, Заповядайте. Говорим за ценности като демокрация, свобода на изразяването. Без тези ценности Европейският съюз не може да съществува. Те ни водят в работата ежедневно. Те ни правят европейци. За това водим този дебат, защото в Польша, е, за жалост, тези ценности са застрашени от сегашното правителство. Чрез задействане на процедурата по член 7 беше предприето действие, но не виждаме голям напредък. Има два варианта – Надявам се искрено полското правителство да промени своето поведение и да покаже уважение към съдебната власт, както обеща през декември. Насърчавам ги да го направят, да престанат да отричат проблема. Същевременно съвета трябва да продължи в противен случай процедурата по член 7 и да я направи полезна. Съдиите от цяла Европа се застъпиха за върховенството на закона, защото то си струва да бъде защитено. Благодаря колегата Цимочевич. Благодаря, господин председател. Управляващата партия в Полша продължава да нарушава върховенството на закона. Долната камера на парламента през декември прие законопроект, който наказва съдиите за прилагане на решенията на Съда на Европейския съюз. Ако това се случи, независимостта на съдебната система ще изчезне. Говорителя на Сената дойде в Брюксел, за да дискутира въпроса с Вера Юрова. Беше обаче обявен за нарушаващи интересите на Польша от страна на правителството и има дори възможност да бъде обвинен в неконституционна дейност. Тук в риск не е само върховенството на закона, но и демократичните права и свободи. Ситуацията изисква спешни решителни действия от парламента, комисията и съвета. Това е тест за доверието към тези институции. Благодаря. Благодаря. Господин Поспишил. Господин Поспишил. Много благодаря, че ми давате думата. Ще реагирам, ще отправя реплика към колегата Яки, който спомена Чешката република. Аз бях министър на правосъдието в Чехия и отговарях за реформата на чешката съдебна система. Имахме подобни проблеми с съди и бивши комунисти, но никога не сме прибягвали до мерки, като например за намаляване на пенсионната възраст или подобни а, промени. А, не клеветете Чешката република, направете реформа, която отговаря на изискванията на европейското законодателство. Госпожа Юрова се опита да убеди полското правителство, че е възможно да се направи съдебна реформа, спазвайки европейското законодателство. Ние в Чехия го направихме. Спазваме принципите на върховството на закона и нямаме съди комунисти. Следващият е, оратор, господин Биедрон. Благодаря ви. Аз трябва да ви кажа една лоша новина Вие можете да правите каквото си искате, да се опитвате да ни сложите на мордник, но полското общество ще продължи да излиза по улиците и да защитава правовата държава и конституционния ред. Ние ще бъдем солидарни и тук, в Европейския парламент. Но вашият елит в Полша е заплаха за върховенството на закона и там, и в Европейския съюз. Затова ви предупреждавам, ако продължите по този път, ще се окажете още по-изолирани и ще станете подобни на Беларус и Русия – защото вие извършвате същата манипулация. Говорите за елити, но кой е елита сега в Польша? Вие сте неокомунистическия елит в Польша. Вие държите в свои ръце медиите, парламента, представителите си в съда. Искате да разрушите нашата солидарност. Благодаря колегата Морешан. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз съм от Румъния и в Румъния правителството се опитва да отслаби съдебната система и да нарушава върховенството на закона. Но хората излязоха решително по улиците, за да защитат върховенството на закона и с европейското знаме в ръце, като очакваха Европейския съюз и неговите институции да застанат до тях. И какво стана? Президента на страната свика референдум, хората се изказаха съвсем ясно над 80 90% от тях казаха, че искат силна съдебна система, не искат някакви направени непрозрачни промени през нощта, искат това от а, нашето правителство. Аз тук в Страсбург, в парламента, казвам на поляците, ние ви чуваме, а, стоим до вас, защитаваме ви и казвам същото на съдиите в в Полша. Това е наше задължение е, да бъдем до вас и да защитяваме ценностите във всеки ъгъл на Европа и всеки опит е, да се е, заплашват съдиите, да се накърни съдебната система е нещо, срещу което Европейския парламент ще се бори категорично. Благодаря, госпожа фон Тун и Хонштайн. Имате въпроса си на карта. Приемате ли? Да, приемам я, защото искам да поговоря още малко. Слушам ви. Заповядайте. Колега, доста силно и доста ясно говорихте, но въпреки това имам въпрос. Искам да ви попитам как бихте нарекли употребата на дисциплинарни процедури против съдии? Ще ви дам конкретен пример. Господин Валдемар Журек е такъв съдия. Той има 45 дисциплинарни дела за прилагането на решенията на Съда на Европейския съюз. Как бихте нарекли е, такава процедура? Отговор. Благодаря за въпроса. Винаги, когато политиците искат да заграбят цялата власт, те се опитват да неутрализират опозицията. Ще атакуват и независимата съдебна система и е, ще искат да контролират независимите съдии и е, юристи. Тоест, когато в една държава а, иска да наложи контрол, а, се опитва да подчини съдебната система, но това никога не бива да се случва в една държава с а, разделяне на властите и а, спазване на върховенството на закона. Колегата Арлукович има думата сега. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mieliście dzisiaj niewielki przykład. Благодаря, господин председател. Това е достатъчна иллюстрация какви правителства имаме сега в Полша. Много крещене, много глупава пропаганда. Но този дебат сега не е за Полша. Той е за бъдещето на Европа и за сигурността и бъдещето на нашите деца. Ако допуснем беззаконието да процъфтява в която и да било държава в Европа, това ще бъде наша вина. Това ще падне на нашите плещи, защото ако съдиите не искат да слушат, ако те са пречупени, включително прокурорите, това пак ще е наша вина. Ако позволим невинните да бъдат наказани, грешката ще е наша. Ако продължим да позволяваме тази пропаганда да се шири всеки ден, това ще бъде и наше фиаско. Някои хора твърдат, че това са хора, които играят в отбора на господин Путин. Това обаче не е вече отбор, това е цяла лавина. Благодаря, господин Арлукович. Сега преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Имам желащи да се изкажат от всички политически групи. Ще им дам думата. Томас Чеховски е първият оратор. Благодаря ви. Господин председател, уважаеми колеги и скъпи приятели, никой от вас не може да каже, че съм предубеден по отношение на Полша. Самият аз съм приятел на Полша и винаги ще защитавам полско-чешката дружба – но честно казано, когато се запознах с проекто Закона за реформа на съдебната система в Полша, ми настръхнаха косите. Разбира се, аз винаги съм защитавал Полша, но ще използвам този дебат, за да кажа, че не бива да водим битки помежду си, а трябва да седнем на масата и да обсъдим реформата – Целта не е някой да бъде критикуван. Просто трябва ясно да се каже, че някои от елементите на тази реформа наистина прекрачват границата. Благодаря колегата Хабиб. Дами и господа, Полша е една от най-великите нации в Европа и в Европейския съюз. Има дълга история на демокрация. Всъщност, практиката на демокрация в Польша е започнала преди всяка съвременна нация в Европейския съюз. Полша се е борила 45 години за свободата си срещу Съветския съюз. Една институция, която е назначила политически съд, а Европейския съд има 28 политически назначения. Институция, която има управление под формата на комисия, която не е избираема обаче. Тези институции да държат сметка на правителство, което два пъти е избирано демократично в Полша, по, да го атакува по а, отношение на реформата в съдебната система. Това, което трябва да каже, не дейте да се а, хващате на това, което ви казват тези институции. А, ние в Обединеното кралство ще ви подкрепим. Госпожа Беата Кемпа, следващият оратор. Благодаря, господин председател. Скъпи господин Биетрен, вие сте по-близо до Беларус и Русия, защото нези, които ви подкрепят по, при изборите, са наследници на тези хора и, не, и техните ценности. Ако сте прочели правилно закона, ще видите, че той не е първият в реформата. комисар Юрова, когато дойдете в Полша, можете да разговаряте с хиляди пострадали от нашето от нашата съдебна система. Имаше убит човек, който е клеветил друг. Моят парламентарен офис беше запален никой не е наказан в Полша. Кога ще дойдете в Полша, за да говорите с пострадалите от нашата съдебна система? Това е всичко, което а, искам да кажа, да попитам. Не виждам колегата Джилда Дура. И с това слагам край на разискването. И ще дам думата на представителите на комисията и на съвета. Заповядайте. Господин председател, нека взема отношение по някои от въпросите, които бяха повдигнати в хода на дебата. Запознати те с решението на съвета на комисарите от вчера да се предприемат междинни мерки в контекста на процедурата по нарушение е, заради временното отстраняване на председателя на съда в Полша. Въпреки решението на Върховния съд, виждаме, че редовите съдии, които се опитват да прилагат решенията на съда, са подложени на турмоз. Тъй като има голяма опасност това много да им навреди. Аз се обърнах към директората за правосъдие още през месец декември, като ги призовах да предприемат мерки. Вчера съветът на комисарите взе своето решение. Решение, което беше неотложно и наистина необходимо. По отношение на новия проекто закон в Польша ще кажа, че Венецианската комисия ще даде своето мнение. Много е важно да се изпълнят всички препоръки на Венецианската комисия. Европейската комисия приканва полското правителство да не напредва с процедурата по новия проекто закон преди да се чуят препоръките на Венецианската комисия, които са важни и за оценката на Европейската комисия. Чух призиви за нов механизъм за върховенството на закона. Мога да ви уверя, че Европейската комисия ще работи по текущия механизъм като приоритетен въпрос. Трябва да направим обобщение, включително и на системните проблеми, като липсата на достатъчна правна защита, липсата на безпристрастност в съдебната система и ограничаването на медийния плурализъм. Така ще можем на ранен етап да установим проблемите, свързани с върховенството на закона. Същевременно всяка съдебна система е различна. Така че трябва да и се прави много подробен анализ – не може да анализираме само една норма на една държава членка и да сравняваме с норма в друга държава членка, без да сме запознати с контекста на правния ред и взаимните проверки. както показват решенията на Съда на Европейския съюз, Съдебните решения в държавите членки са в техните собствени правомощия, но държавите членки са задължени да изпълняват е, поставените цели по европейското законодателство и върховенството на закона е основен приоритет. С него не могат да се правят компромиси. В заключение, господин председател, Европейската комисия ще продължи отблизо да следи положението в Полша и ще води конструктивен диалог с полските власти. Процедурата по нарушение не изключва воденето на диалог. В Загреб имаме неофициална среща на министрите на правосъдието на 23-4 януари – ще поканя полския министр на правосъдието да се възползва от този шанс и да се включи в конструктивния диалог. Благодаря. Благодаря, господин комисар. А сега давам думата на съвета за отговор, госпожа Бърнеч. Искам да ви уверя още веднъж, че председателството и съвета като цяло придават голямо значение на този въпрос. Смятаме, че само с съвместни усилия между институциите на Европейския съюз и държавите членки ще дадат възможност на Съюза ефективно да гарантира, че върховенството на закона остава в сърцевината на общия ни проект. Както беше казано на съвета по общи въпроси, обсъден, обсъдил а, ситуацията в Польша през последните две години, нашето председателство ще а, се увери увери, че съвета ще продължи да получава информация по въпроса.